30. Сега ще направя едно съобщение. Съгласно член 216, алинея 4, мога да съобщя, че не са поступили искания е, да се подложи на гласуване е, е, поправката по отношение на гласовете, която бе, ви бе представена вчера в 8.30, т.е. поправката се смята за прията. Преминаваме към следващата точка.